Uh, uh, uh, Добър ден на всички. Любезно ви моля да заемете местата си, за да продължим с работата на заседанието. Уважаеми колеги, с удоволствие ви уведомявам. Моля за търпение и за това да заемете местата си така че да продължим работа. Благодаря ви. Още веднъж, колеги, с удоволствие ви уведомявам, че делегацията за Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието ще проведе днес среща с господин Адел Ал-Асуми, заместник-председател на Арабския парламент и господин Ахмед Мешергуи, председател на Комисията по външни работи и национална сигурност. Искам да кажа сърдечно добре дошли на господата Ал-Асуми и Мешергуи и да използвам тази възможност да подчертая значението, което отдаваме на сътрудничеството между Европейския парламент и Арабския парламент. Добре дошли, господа. Uh, Има ли искания е, за изказвания по процедурни въпроси? Ще приема само изказвания по процедурни въпроси в съответствие с правилника. Иначе няма да давам думата, за да преминем към гласуване. Господин Вайгъл. Благодаря, господин председател. Е, сигурно ще бъдете убедени вие, че въпросът е важен. Ще кажа само няколко думи. Един... Извинявайте, господин Вайкъл. Това, което говорите, не е процедурен въпрос. Е, както казах, поради това, че ни предстои продължително гласуване, по ключов пакет ще приемам само изказвания по процедурни въпроси. Извинявам се, надявам се, че за изказвания като вашето ще имам време утре. Godina... Процедурен ли е въпросът? Господин Година, не. Не, прекъсвам ви. Ще продължим с гласуването. Нито един от поставените от вас въпроси не е свързан с процедурата. Госпожи и господа, най-напред на гласуване трябва да подложим доклада на господин Бухнер. Въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба. Начало на гласуването по именно. Край на гласуването.